започнем с гласуването. Uh, Започваме веднага с гласуването. Добре е дошла на председателката на Комисията по бюджетен контрол. Добре е дошли на членовете на Комисията по бюджетен контрол. Борба с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза по наказателно правен ред. Става дума за препоръка за първо четене. Не са внесени изменения. Пристъпваме към гласуване. Моля, гласувайте. Um, uh, Колеги, един глас повече от зелените. Може ли зелените да коригират това? Okay, Добре, сега вече няма проблем. Край на гласуването. Приема се с 56 гласа за, 12 гласа против и без въздържали се. Поздравления за докладчицата госпожа Гресле и за господин Лапес Агилар. Благодаря, колеги. Благодаря и на колегите от Комисията по бюджетен контрол. Преминаваме към гласувания в Комисията по граждански свободи и правосъдие по текстове, изготвени в нашата комисия. Um, Моля колегите от Комисията по бюджетен контрол да напуснат залата безшумно. Благодаря ви. Um, we now move to the, um, the vote on conditions. Преминаваме към гласуване по текста за условия за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на трудовата заетост, изискваща висока степен на умения. Два коментара преди гласуването. Има коментар по изменение на комисията по заетост, съгласно член 40, 54. Страница 18, компромисно изменение 13. Не е упоменато, че то е обхванато от компромис на страница 37. Това изменение на Комисията по заето ще отпадне, ако бъде прието компромисното изменение, но има връзка с компромисно 14. Предлагам изменението на Комисията по заетост 11 да се счита за обхванато от компромисно изменение 13. Дано някой от вас да е разбрал това, защото на мен ми беше трудно лично. Преминаваме към първото гласуване. Изменение 1.2.9. Отхвърляне на предложението на комисията. Изменение 1.2.9. Отхвърляне на предложението на комисията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. and that is rejected. Отхвърля се. Изменение 130. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 280. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение по член 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 305. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме анблок изменение 3 на Комисията по заетост 284 и 306. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. Изменение 307. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 336. Моля, гласувайте. Извинявайте, колеги, компромисно 3. Компромисно 3. Моля, гласувайте. Well. Това е моят доклад. Би трябвало да знам. Край на гласуването. Приема се. Изменение 336. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно по член 5, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 348. 348. Моля, гласувайте. 348. Можете все още да гласувате. Не са гласували все още всички по 348. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно по член 5 параграф 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно по член 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 416. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се компромисно по член 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 449, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно по член 7а, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно по член 9. Моля, гласувайте. Извинете, компромисно по член 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се, но десетима колеги не гласуваха. Може би трябва веднага да поставяте картите си в устройствата и да проявявате по-голям интерес към гласуването. Компромисно по член 9. E one... ЕНП има един глас в повече, ако може да коригира това. Поне проявявате интерес към гласуването, което не е зле, но имате един глас в повече. Край на гласуването. Приема се. Компромисно по член 10. Моля, гласувайте. Article 10. Край на гласуването. Приема се. Компромисно по член 11. Моля, гласувай. Край на гласуването. Приема се. Компромисно по член 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромисно по член 13, което обхваща изменение 11 на Комисията по заетост. Моля, гласувайте. Край на гласуването. СПД има един глас в повече. Ако може да го коригирам, сега няма проблем вече. Край на гласуването. Приема се компромисно Изменение 508. Моля, гласувайте. Изменение 508. Okay, so 508, the vote is now... Изменение 508. Край на гласуването. Отхвърля се. 509. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 507. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Анблок 513, 510, 511. Моля, гласувайте. И 514. Край на гласуването. Отхвърлят се. Компромисно по член 14, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно по член 16, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно по член 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно по член 19. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно по член 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 569. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно по член 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно по член 22. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромисно по член 23. Моля гласувайте. НП има един глас в повече, ако може да го коригирате. Благодаря. Край на гласуването. Приема се. Компромисно по член Изменение 625 и 19 на Комисията по заетост идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно по член 24. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно по член 25 моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 127 и 635 идентични. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. Изменение 636. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 128 и 637 идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. Точки от преамбюла. Точка от преамбюла е едно Компромисно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромисно по точка от преамбюла 3А. Извинете, изменение 136. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Приема се. Компромисно по точка от преамбила 3А. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно по точка от преамбила 3АА. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно по точка от преамбила 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно по точка от преамбила 4Б. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромисно. Изменение 139. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Един глас в повече от НП. Моля да го коригирате. Край на гласуването. Приема се. Компромисно по точка от преамбюла 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно по точка от преамбюла 5А. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромисно по точка от преамбюла 5b. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Един глас повече от НП. Край на гласуването. Приема се. Изменение 150. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно по точка от прембила 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 1.5.4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 1.5.5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно по точка от преамбила 6а. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно по точка от преамбила 6б. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромисно по точка от преамбила 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно по точка от преамбюла 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно по точка от преамбюла 8а. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно по точка от преамбюла 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 168. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се компромисно по точка от прембила 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромисно по точка от прембила 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се по точка от преамбюла 14. Имаме две гласувания. Изменение 183. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 184. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно по точка от преамбила 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромисно по точка от преамбила 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромисно по точка от преамбила 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 210. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно по точка от прембила 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 214. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 2, 1, 5, Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно по точка от преамбюла 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно по точка от преамбила 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 223. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се компромисно по точка от преамбюла 24. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно по точка от Рамбюла 26. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно по точка от Рамбюла 27. Край на гласуването. Приема се. Точка от Прембила 28. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 29. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 30. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 34. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 34А. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно по точка от Пренбила 35. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно по точка от преамбюла 36. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно по точка от преамбюла 36А. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Точка от преамбюла 37. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 38. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 257 и 258. Идентични. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. Компромисно по точка от прембила 40. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 41. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 42. Моля, гласувайте. Почти свършихме. Край на гласуването. Приема се 43. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 44. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 45. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 274. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно по точка от прембила 46А. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно по точка от прембила 48А. Моля, гласувайте. Почти свършихме. Край на гласуването. Приема се. Точка от преамбюла. Извинете. Компромисно по точка от преамбюла 48б. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 279. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Окончателното гласуване. Гласуваме по целия текст с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 45 гласа за, 10 гласа против и 2 въздържали се. Гласуване за... Гласуваме по мандата за встъпване в преговори. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 44 гласа за, 10 гласа против, 3 въздържали се. Сега преминаваме към гласуването по доклада на госпожа Файон. Таня, искаш ли да вземаш думата за малко? Не, добре. Е, колеги, така призовавам за търпение. Ясно е, че не е лесно, но са много важни тези неща. Става дума за изменение 264. То се покрива от компромис 42, така че е, изменението не е в списъка. И сега, моля, нека да пристъпим към гласуване. Имайте предвид, че има а, съответните компромиси. На 33-та страница ще гласуваме анблок към изменение 12 по член 16 и изменение 23. Трябваше да се появи това гласуване в първата част на а, гласуването. А, извинете ме, трябва да изчета всичко това. Също изменението на господин Касталдо, то се покрива и в преамбюла, така че да решим, че изменение 23 е част от този блок. И после е изменение 2.18 е равно на 2.15. Грешно се появява в списъка. Трябваше да бъде в началото на списъка, така че е, 218 приемете за гласуване, но в анблок е, и с това можем да продължим гласуването. Okay, so we move to... No, That's the blue card one. got it? So we move to the uh, to amendment 96, 97 and 98 The vote is as everyone voted? The vote is closed. Sorry. If... Край на гласуването. От ЕНП има един повече. Извинете. Край на гласуването сега. Отхвърля се. Компромис 33. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 1 по член 2 и дефинициите. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 324. Моля, гласувайте. 324. Да, 324. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 325. Гласувайте. Край на гласуването. Също се отхвърля. Сега разделно гласуване по член 2 алине 9, уводния параграф. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 1 с по е, съображение 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 169. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 339. Гласувайте. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 342. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 301. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 343 и 214. Моля, гласувайте. That was 343 and 214 identical, or on block. The... 343-214 анблок, моля гласувайте, край на гласуването, отхвърлят се. Компромис 2 по член 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването приема се. Компромис 3 по член 5. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4 по член 6. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис 10 по член 7. Моля, гласувайте. Сега вече можете да гласувате. Vote is closed. Край на гласуването. Гласувахте ли всички? Затваряме гласуването. Приема се. Компромис 5 по член 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 6 по член 9. гласуването. Приема се. Компромис 7 по член 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 7А по съображение 28. Край на гласуването. Приема се. Компромис 8 по член 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 9 по член 12. И съображенията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 470471. Моля гласувайте. Това е член 12. Край на гласуването. Приемат се. Изменение 463. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 11 на членове 14 и 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 15 по членове 15 и 21. Моля, гласувайте. Гласувахте ли? Край на гласуването. Приема се. Компромис 12 по член 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуване блок от изменение 69 до изменение 546. This is as per the earlier announcement. Така както ви изчетох. Значи 69 до 546, моля гласувайте. Край на гласуването, отхвърлят се. Is it the amendment 218? Uh, а сега е, втората част на гласуването, анблок, изменение 549 и 219. Нека да кажа ясно втората част на гласуването Амблок 549 Корекция. Втората част от гласуване, Анблок, втората част на голямото гласуване Анблок 549 и 219. Моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 13. Моля, гласовете. Край на гласуването. Приема се. Компромис 14. Гласувайте. Closed. Приема се. Изменение 573. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 575. Моля, гласувайте. 575. Край на гласуването. Отхвърля се. 576. Моля, гласувайте. Сега вече можете да гласувате. Нека да благодарим на техниците. Действаме толкова бързо, а нямаме проблеми с техниката. Компромис 16. А, аз не приключих с гласуването. Да, край 36. Приема се. Майче, взехме да прекаляваме с бързането. Okay. I'll repeat the, the votes. Okay. So, which... Do you want me to repeat 575 and 576? Да повторим 575 и 576 ли? Добре, спокойно. Уста, Успокойте се, ще повторим гласуването. Изменение 575, моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 576, моля гласувайте. Край на гласуването. Също се отхвърля. Сега компромис 16. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 18. Моля гласувайте. Край на гласуването. искате да си е, промените вота, няма проблем. Е, приема се. Сега компромис 23. Моля, гласувайте. Компромис 23 и 31А. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис Компромисно изменение 19. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 19А. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 12. 20, извинете, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 21 компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Един глас повече от НП. Край на гласуването. Приема се изменение 691. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 24. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 702. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Amendment 703. The vote is open. 703. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 25 компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Отделно по 31.1. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 26-ти компромис. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 703 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 704. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 705 и 706. Идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. 707. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се компромис 27. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 28. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 28 компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 30. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 31. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 771. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 772. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 773. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се Компромис 32А. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 32Б. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 95-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 795. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 797. Заповядайте, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 795. 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 99 към прембила. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 100. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 34. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 35. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 36. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 37. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 163. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 171. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 172. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 173. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 174. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 175. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 14, 176, 177, еднакви. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 38. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 39. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 21 и 208 идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се 209. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 210. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 211. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 24 и 221. Идентични, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се 224. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 40. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 238. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 41-и компромис. Заповядайте. Край на гласуването. Приема се 254. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 256. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 42. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 263. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се компромис 43. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 287. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се 290-то изменение и 291-во идентични. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърлят се. Изменение 4, мотив 6. Моля, гласувайте. Мотив 6, изменение 4. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички и край на гласуването? Приема се. 15 мотив прембила девето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към крайното гласуване поименно. Моля, гласувайте. Has everyone voted? Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се 40 гласа за, 13 гласа против, 4 ма въздържали се. Сега по решението за преговори, моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се 37 гласа за, 14 против, и 4 гласа въздържали се. Поздравление на Таня Файон, докладчик. С това приключваме с гласуването. Таня би желала да каже няколко думи. Таня, заповядай. Е, благодаря ти, Клод. Уважаеми колеги, нека да благодаря за прекрасното сътрудничество. Благодаря на Александра, Ангелика, Барбара, Джин, Работихме прекрасно заедно, текстът е амбициозен, прогресивен, той е важна част от правото в областта на обежището и е много важна крачка за създаване на ефективна и хуманна система за обежище в Европа. Благодаря ви, колеги. Да, често подценяваме колко много труд отива при подготовката на тези сложни доклади. Така че много ти благодаря, Таня, за положения труд. Благодаря на докладчите всяка и на служителите.